Председателят. Buenos días, amigas y amigos. Добър ден, приятели! Обявявам заседанието за открито. Започваме заседанието. След успеха миналата нощ е, в много добро настроение. Сега ще говорим по много важен въпрос. Като първа точка от дневния ред, това е доклада на Джордж Лайн за бъдещето на ОСП след 2013 година. Радваме се, че комисарят Чолос е, е тук. Знаем, че по време на тази сесия на парламента Комисията назначава различни комисари, които идват а, а, за да говорят в залата. Мисля, че това е знак за особената значимост на темата, която ще разискваме, че а, те изпратиха а, комисаря Чолс. Най-напред искам да дам думата на Джордж Лайен, по този важен доклад. Той знае, че разполага с 4 минути, за да представи доклада си и още 2 минути в края на разискванията. Докладчикът може да използва, ако желая, 6 минути наведнъж, но няма да има време накрая. Затова прикамвам господин Лайн да се придържа към регламента за 4 минути в началото. Аз няма да го прекъсна до 6 минути, ако той желая да продължи толкова. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам най-напред да изразя съчувствието си на германските ни колеги и да поздравя испанските колеги след чудесния матч миналата вечер. Искам да очертая това, което по мое мнение са двата основни въпроса, на които трябва да отговорим що се отнася до реформата на обща селстопанска политика. Защо ни е нужна ОСП? Защо все още е релевантна през 21 век? Сега при економическата криза тези а, съкратени а, бюджети трябва да се намери а, отговор, ако искаме да а, продължи подкрепата за ОСП от нашите наднакоплаци. Едно от предизвикателствата е как да се задоволи търсенето на храни, които до 2300 се очаква да се отвои. Има по-малко ресурси, по-малко вода, по-малко енергия, промени в климата и така как да решим тези предизвикателства Сър Джон Бедентън през 2009 каза, че през 2300 ще навлезем в окото на бурята, защото ако не действаме до тогава, ще има сериозно дестабилизиране и сериозни проблеми с международна миграция, тъй като хората ще започнат масово да се изместват поради проблеми с водата и изхранването. Всички тези цели трябва да бъдат отчетени и те да са в сърцевината на реформата на ОСП. Ако искаме да имаме гарантирана продоволствено снабдяване за Европейския съюз, както и да отговорим на продължаващото нарастване на търсенето на храни в световен мащаб. Освен това, трябва да се настъчи зеленото развитие чрез използването на възобновяеми ресурси. Така ще се създадат работни места и ще се създадат допълнителни доходи за фермерите. Трябва да се защити околната среда, фермерите трябва да участват в агроекологични програми, като се използват насърчаване и санкции, ние ще можем да приобщим фермерите към тази програма. Старите и новите държави членки се опасяват от преразпределението на средства. Те трябва да бъдат справедливо разпределени. Не може обаче да се продължи да се плаща а, върху основа на фермерски практики от преди 20 години. Затова принципа за справедливостта трябва да бъде в основата на реформата. Трябва да отчитаме също колебливостта на пазара – но тук трябва да сме внимателни. Да, нуждаем се от интервенция, интервенция по отношение на частното и публично складиране, нуждаем се от специална бюджетна линия, която да се задейства в случай на криза, но ние трябва да отхвърлим широкото управление на пазара, така както беше преди ние не искаме да се връща това, което се провали в миналото. Аз съм убеден, че парламентът ще одобри реформите, модернизирането на ОСП и поставянето му на нов път, за да отговори на предизвикателствата на 21 век. Като подкрепи доклада, Европейския парламент ще определи дневния ден и бих искал да приканя комисаря да използва нашите идеи в документа, който ще публикува през месец ноември. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Чолос от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Скъпи парламентаристи, за мен е не само чест, но и с голям интерес участвам в този дебат по реформата в обща сълскостопанска политика и както казах по време на изслушването си, отношенията с Европейския парламент според мен са много важни, за да се осъществи накрая политика, реформата в обща сълскостопанска политика за да съответства на очакванията на гражданите. Искам да благодаря на Джордж Лайън за доклада, който предлага за гласуване днес. Е, членовете на Комисията по селско стопанство внесаха много изменения, които обогатиха текста. Приветствам желанията желанието за по-добър диалог по бъдещето на обща сълскостопанска политика. Мисля, че този доклад е един много добър инструмент за диалог по обща сълскостопанска политика. Нейното минало нейното бъдеще и начините за промяна в нея. Отбелязвам вашето желание да се промени тази политика не само в съответствие с Лисабонския договор, но и в съответствие с стратегията Европейски съюз 2020 година. Аз мисля, че ние имаме възможност да адаптираме ОСП към очакванията на гражданите и целите на политиката, които са свързани с осигуряване на продоволствена сигурност. Вашето желание да се подобри функционирането на разпространителската верига, дейността на участниците в нея и да се повиши прозрачността. Това са изключително важни елементи, които намират отражение не само в реформата на ОСП, но и други инициативи, предложени от Европейската комисия. С интерес прочетах вашите предложения за бъдещето на преките плащания като инструмент не само за стабилност на приходите на фермерите, но и за осигуряване на минимален на едно минимално ниво на обществените блага. Това е изключително важен а, довод да се осигури минимален приход на фермерите, но и да ги стимулира да осигуряват а, обществени блага. Отбелязах също така предложението да се преразгледат критериите за разпределение на преките плащания и за да се осигури справедливо разпределение между държавите членки и региони. Също така отбелязваме спецификата на селското стопанство в необлагодетелствените райони, които изпитват затруднения. Отбелязвам също така, както каза Джордж Лайн, желанието ОСП да бъде ориентирана към пазара. Тази ориентация трябва да бъде разумна, така че фермерите да не се окажат в един хаотичен пазар. Аз мисля, че ориентацията към пазара е съвместима с усъвършенстването на механизмите за управление на пазара, за да може пазара да функционира добре и това да не е, навреди на усилията за постигане на целите на ОСП и, да, и за да можем да осигурим разнообразие в селското стопанство. Няколко коментара по измененията, които бяха предложени, които ще бъдат обсъдени. Аз мисля, че Производството на храни е много важна цел на ОСП. Тя получава тя, тя се компенсира на пазара, само че има и производство на обществени блага, обществени стоки, които не се компенсират на пазара и за това е необходимо да се предвидят обществени средства производството на храна, производство на обществени блага с аспекти, които се компенсират от пазара, аспекти, които не се компенсират от пазара, именно вторите трябва да бъдат финансирани от обществения бюджет. По-нататък структурата на селското стопанство. Ние имаме нужда от два стълба в ОСП, за да се осигури повече яснота при постигането на целите, но и за да се повиши по ефективността на управлението на политиката. Знаем, че има инструменти, които трябва да прилагаме всяка година. Резултатите им могат да се измерят всяка година. Има обаче и други мерки, които се прилагат в рамките на многогодишното програмиране и оценката се прави възоснова на е, приложението на тези мерки в продължение на няколко години. Аз мисля, че имаме нужда от тези два стълба. Тези два стълба се допълват, трябва да се е, изяснят е, те и да се прецизират мерките, свързани с тях. Що се отнася до условията, мисля, че по преките плащания можем да говорим за положителна роля и ясно са определени преките плащания, също така и обществените блага, които се компенсират от обществените средства. Разбира се, можем да прецизираме мерките, свързани с условията, можем да искаме повече яснота не само за фермерите, но и за органите, които ги контролират. Но екологичните условия, свързани с основните плащания, са добра отправна точка, за да дефинираме мерките, които ще насърчават производство на обществени блага. Що се отнася до пазарните мерки, мисля, че ние имаме една ориентация пазарна ориентация, която е необходима, само че трябва да запазим и аспекта продоволствена сигурност, както и други мерки, предназначени за постигане на стабилност и осигуряване на приходи. Що се отнася до структурите, малките и средни предприятия, за малките предприятия съм сигурен, че трябва да повишат своята ефективност – само, че трябва да се направи така, че те да имат условия да повишават ефективността си в специфичните условия, в които функционират. С други думи, преструктурирането на тези ферми върви ръка, ще върви ръка за ръка с пазарната а, ориентация. С тези забележки а, са тези няколко забележки. Аз ще изслушам вашите а, изказвания. Искам да ви уверя, господин Лайн, уважаеми депутати, с голям интерес прочетах предложенията, направени от парламента. Обеден съм, че те ще обогатят предложението на комисията. Благодаря. Господин комисар, сега ще дам думата за една минута на господин Лавия. в качеството му на представител на бюджетната комисия. Благодаря, господин председател, господин комисарио. Смятам, че докладът на господин Лайън съвсем ясно дефинира в себе си цели, свързани с селскостопанската политика – като тези цели а, са свързани и с целите заложени в стратегията до 2020 година. Тази политика за ОСП а, е отразена и в доклада, както вече споменах. Така че трябва а, да откликнем а, на тези, които призоваха за ренационализация. Е, целите стават все по-всеобхватни. Това означава, че тяхното постигане изисква допълнителни усилия. В доклада става ясно, че ресурсите, предвидени за ОСП, трябва да са в унисон с тези цели и средства, които бяха предвидени до сега. Благодаря. Сега Преминаваме към ораторите от името на отделните политически партии. Са минута и половина от Н, името на НП, колегата Дантин. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на Джордж Лайън, както и докладчите в Сянка, които работиха много добре. Този доклад е израз на амбиция за европейското селско стопанство. След кризата на росовините през 2007 година, селскостопанската криза през 2009 година стана ясно, че либерализмът не е решение селското стопанство. Селското стопанство е призвано първо да гарантира продоволствената сигурност на близо 500 милиона европейци, но също така ние трябва да намерим своето място на пазара. Ясно е, че условията, създадени в средата на 20 век, са се променили че те ще продължат да се променят, политическите механизми също трябва да се променят. Селското стопанство трябва да стане част от тази промяна. Първият стълб финансират от бюджета трябва да се е, отговаря на обществени цели, но вторият стълб е, трябва да отговаря на изискванията за модернизация с оглед на новия контекст. Тази политика трябва да бъде и по-справедлива. Да, точно това казах, по-справедлива между страните, справедливост между страните и е, фермерите. Ние трябва да осигурим надежда на 14 милиона фермери, техните семейства, не само да се осигури а, новата, новата смяна а, фермери, да се, вземе, да място на тези 4,6 милиона фермери, които ще излязат в пенсия. Благодаря. Думата има господин Олейничък за една минута. Благодаря, господин председателю, дами и господа. Дебатите, които проведохме в Европейския парламент през последните месеци, показват съвсем ясно, а, че се предприемат промени, когато те са необходими. Никой не се съмнява, че тази обща сълскостопанска политика през следващите десетилетия ще гарантира снабдяването с храни, а също така ще гарантира и биоразнообразието и запазването на природните ресурси. Трябва да се откликне на нуждите, трябва да се откликне на а, нуждата от запазване на работните места и създаване на нови. Трябва да се гарантират сигурни доходи, като отплата за положените от селските, стопан, селските стопани усилия. Бяха внесени различни изменения от различните политически групи и решенията, които ще вземем тук, трябва да бъдат взети предвид от националните парламенти и националните правителства, така че промените, които ще приемем, да са в полза на нашите граждани. Благодаря на докладчика за, за успешното сътрудничество. Благодаря от името на либералите госпожа Паусен. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Господин Лайен изготви доклад, в който се говори за няколко малки стъпки за бъдещето. Но въпреки, че са малки стъпки, те са изключително важни. Става дума за промяна в сълскостопанската политика. Ние се нуждаем, разбира се, от обща сълскостопанска политика. И именно за това ние трябва да говорим за ренационализация. Нека да изоставим изобщо тази опция. Ние живеем обаче в нови условия с много сложни аспекти, с много проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Милиарди хора трябва да бъдат изхранвани. Освен това, имаме и други сериозни предизвикателства, свързани с промените в климата, природните ресурси, рециклирането и начина по който изобщо ще върви цикъла. Независимо дали говорим за селско стопанство, за горско стопанство, ние знаем, че тези два сектора имат някои ключови решения към основните проблеми, пред които сме изправени. Госпожа Полсън, благодаря ви. Сега от групата на зелените за две минути господин Хойслинг. Господин председателю, господин комисарио, първо, благодаря на Клачика за доклада. Ние работихме много добре с него заедно. Постигнахме един много успешен компромис, към който се придържаме. И важно е парламента да говори с един силен и единен глас. Така че да можем и в бъдеще да провеждаме успешно общата сълскостопанска политика. Разбира се, чрез компромиси не обхванахме всички а, точки, които имахме предвид, но искам да подчертая, че ние се надяваме, че ще имаме една по-зелена обща селскостопанска политика, която ще е устойчива. Конкурентоспособността трябва да е насочена не само към световния пазар, а и трябва да се вземе предвид ситуацията на европейското земеделие така че да се постави на преден план конкурентоспособността в рамките на Европейския съюз. Така че не трябва да оставяме всичко в ръцете на, на, на СТО, а трябва ние да се вземем с решаването на проблемите, свързани с общата субстопанска политика. Първия стълб се отнася до провеждането на една успешна и устойчива обща селскостопанска политика. Също на преден план трябва да бъдат изведени работните места. Е, селскостопанската политика поставяше акцент върху износа и върху ориентацията към външните пазари но ние искаме една обща селскостопанска политика, която се оттегля от една индустриализация, от концентрация върху определени пазари и на преден план ние искаме да изведем една обща селскостопанска политика, която да ам, гарантира продоволствената сигурност, да има разнообразие и да е в полза на борбата с климатичните промени. Трябва да се разглежда като важен инструмент за създаване на работни места. От името на консерваторите и реформистите, господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Тук ние като парламент очертаваме нашите идеи преди да излезе документа на комисията, преди края на тази година. Ние ще гласуваме за този доклад, но искам да подчертая, че има части, с които не сме съгласни. Запазването на втория а, стълб е изключително а, важно да бъде запазена. Считам, че имаме добра отправна точка за цялостно решаване на проблемите. Това показва, че комисията може да работи заедно. Ние имаме отговорност като парламент всяка бъдеща реформа да гарантира, че селското стопанство ще може да оцелее в бъдеще. ОСП претърпя сериозни промени. Трябва да гарантираме, че трябва да отговаря на целите на 21 век. ОСП не трябва да бъде само за фермерите, а и за гарантиране на продоволствена сигурност и да носи ползи за околната среда. Искам да благодаря на докладчика за много добрия доклад и за отличното сътрудничество. Благодаря, Джим. Сега от групата на Обединената левица за една минута господин Ферейра. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да изразя моите поздравления Последната реформа на ОСП доведе до либерализиране на пазарите. Това доведе до големи несъответствия при разпределянето между производителите и потребителите. В рамките на СТО е, ние бяхме жертвани в името на, на чужди интереси и земеделските стопани бяха а, ощетени и се произвежда все по-малко, въпреки че нуждата се увеличава независимите, независимото производство на продукти трябва да бъде поощрявано в Европейския съюз. Трябва да се поощрява екологичното семеделие, тъй като а, то спомага за опазване на околната среда. Помощите и средствата трябва да са разпределени така, че а, да се а, разпределят справедливо така че да могат и земеделските стопани да работят и в бъдеще. Благодаря, благодаря ви, господин Фонтана, за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Лайн за извършената от него работа. Искам да благодаря и секретарията и председателя на Комисията по селско стопанство. Поздравления и към комисаря Чолос за доброто сътрудничество между Европейската комисия и Парламентарната комисия по селско стопанство. Надявам се, че комисарят в бъдещата работа ще обръща внимание на потребителите и фермерите в резултат на кризата. Тези две страни пострадаха съм от региона Венето и там има 155 малки ферми. А, те... Това е богатство, което трябва да се опази. За да могат фермерите да вършат своята работа, те имат нужда от защита срещу колебливостта на цените и преките помощи трябва да се запазят. Това е особено важно по втория стълб. Политиката за развитие на селските райони трябва да се запази, защото тя способства за диверсификация на селското стопанство. Необходимо е да се спазват стандарти, високи стандарти в, на конкурентния пазар. Нашите фермери намаля, настояват и за намаляване на бюрокрацията. Благодаря, господин Фонтана. Ще приключим този кръг оратори с изказване на госпожа Доц за минута и половина. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да използвам възможността да благодаря на докладчика за доклада. Много е хубаво, когато докладчикът се вслушва в останалите е, и отразява коментарите в доклада. Бъдещата политика трябва да осигури на фермерите сигурни доходи, Първият стълб трябва да осигурява преки плащания за фермерите, така че да им осигури минимална сигурност. За тази цел ни трябва бюджет, който поне да се запази на сегашното ниво, за предпочитане да се увеличи с оглед на разширяването на Съюза. Колебливостта на пазара се оказа пагубна за селското стопанство в Европа и трябва да запазим защитните мрежи разпределението на средствата по ОСП трябва да отчете производствените разходи в държавите членки. Трябва да преразгледаме дефиницията на справедливо плащане възоснова на площа ще доведе до това, че фермерите в Северна Ирландия ще получат по-малко. И това ще е пагубно за много фермери. В Северна Ирландия има много фермери, които осъществяват интензивно замеделие върху ограничена площа. Ето защо регионалното разнообразие трябва да се отчете в а, периода до 2020 година. Благодаря. Сега ораторите, които се отказват от своя име. Господин Дес за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Днес провеждаме един много важен а, дебат, свързан с доклада на господин Лайан и искам да благодаря много сърдечно на колегата Лайан за това, че той беше отворен за компромиси. Смятам, че между всички политически партии беше изготвен един много добър компромис и той ще бъде подкрепен от мнозинството днес по време на гласуването. Селскостопанската политика е един от важните стълбове по, е, в рамките на процеса за е, постигане на единство в Европейския съюз. Европейските фермери произвеждат много висококачествени продукти, създават се работни места по този начин, също запазва се биоразнообразието, също може да се постигне чрез едно ефективно замеделие и разумно и ефективно използване на природните ресурси. Трябва а, тази нова политика до 2013 година да даде възможност да се изпълнят всички задачи и цели. Моята политическа група подкрепя системата с два стълба. Първия стълб, свързан с фермерите и тяхното производство, което а, може да бъде изнасяно в, а, на световните пазари. И на във втория стълб са свързани, втория стълб е свързан с средствата, които се предвиждат за подпомагане на земеделските стопани. Благодаря. Сега господин Капуля Сантос за една минута. Сеньор комисар, караш караш колеги. Благодаря господин председателю, господин комисар, уважаеми колеги. Социалистите са много доволни а, от този доклад и 90% от нашите изменения бяха а, добре приети и 49 от измененията, от 50-те изменения бяха приети. Докладчика съвсем ясно показа, че ам, характер на ОСП ще се запази. Разбира се, трябва да тази политика да се подкрепи със съответните финансови средства. Трябва да се създадат нови критерии в областта на околната среда. Това ще стане с този доклад и ще има едно по-справедливо разпределение на финансовите помощи сред земеделските стопани. Регулирането на пазарите и контролирането на кризите също е част от тази политика. Фермерите ще допринесат за предоставянето на обществени услуги. Комисията ще изготви едно становище през септември и комисарят, както вече съобщи, той е по позитивно настроен. Благодаря на колегата Лайан още веднъж за неговата добре свършена работа, за това, че а, ние работихме добре. Благодаря за една минута, госпожа Раймърс. Um, Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, благодаря на докладчика за доброто сътрудничество и за важните аспекти, които са включени в този доклад и отнасящи се до ОСП до 2013 година. Доклада включва едно ново развитие на предстоящата обща селскостопанска политика. Аз акцента се поставя върху производството на храни за нашите граждани. Поставя се акцента върху обществените блага и същевременно се посочва изчерпаемостта на природните ресурси. Фермерите трябва а, с все по-малко средства да произвеждат все повече храни. Това не е възможно в сегашните условия. Европейския парламент, комисията и съвета са отговорни за това да се създадат и да се гарантират съответните рамкови условия. Ако искаме в бъдеще да имаме едно устойчиво земеделие, трябва да ам, имаме предвид земеделските стопани. Трябва да се даде възможност за предприемаческа сфера свобода, за да може да бъдат постигнати тези цели. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Раймерс. Господин Смит. You, Благодаря, господин председател. Аз няма да съм изключение, като поздравя шотландския ни колега Джон Лайн за неговия доклад. Искам да се присъединя към колегите, които казаха добри думи тази сутрин. Приветствам това, което се подчертава в доклада, че производството на храни е основна задача. Всичко останало е второстепенно. Продоволствената безопасност е част от сигурността като цяло. Искам да се спре на казаното за бюджета от господин Лавия. Може би това е шотландска черта да се фокусираме толкова върху бюджета, но ако не разполагаме с достатъчно ресурси за тази политика, тя ще бъде безмислена. Затова бих искал да чуя няколко думи от комисаря как ще защити бюджета, защото има държави, като Великобритания, искат да се сложи край на преките плащания. Вие ще разчитате на помощта на този парламент да има един, една действена политика на ОСП с адекватен бюджет. Благодаря, господин Смит. Сега за една минута господин Войчеховски. Благодаря, господин председател. Аз също искам да изразя моите благодарности към господин Лайан. Този а, доклад съдържа основните идеи за бъдещата обща селско-стопанска политика трябва да има изравняване на степента на финансовите помощи. Когато се а, предвиждат финансовите средства, тогава има много големи несъответствия. Някъде има ам, помощи в размер на 500 евро на хектар, а в други държави членки а, този размер е 100 евро на хектар. Дългосрочно такива несъответствия трябва да бъдат премахнати. Благодаря на господин Смит, който спомена проблема с бюджета. Проблемът няма да може да се реши без един достатъчно ам, висок бюджет трябва земеделците да разполагат с достатъчно достатъчно средства. Както французите казах, казаха по време на революцията, ние нямаме а, проблем с а, свободата, но трябва да има повече братство. Нека да си помагаме. Благодаря за една минута, господин Дебрун. Аз също приветствам този важен доклад. Въпреки, че съм малко а, разочарована, че не очертава визия за ОСП. Фермерите могат да произвеждат стоки и услуги, които са нужни на обществото. Ние ще нуждаем от ОСП, която ще гарантира висококачествени храни при спазването на най-високи стандарти, поддържането на земите, опазване на биомногообразието на водите, създаването на работни места в селските райони, укрепването на селската економика и а, принос в борбата с климатичните промени. Реформата трябва да а, е насочена към онези, които имат най-силна нужда. За сега най-голяма част от средствата отиват към големите фермери. Ние се нуждаем от адекватен бюджет за ОСП. Благодаря отново на господин Лайен. Благодаря, господин Дюбрин. Сега за една минута господин Скота. Благодаря, господин председател, господин Лайен, уважаеми колеги, господин комисар. В настоящия контекст фермерите се нуждаят от силна подкрепа за иновации и напредък. Фермерството се нуждае от реално развитие. Фермера се превръща в предприемач, трябва да се насърчи економическото развитие в селските райони, да се направи нужното да се справим с постоящите земи, да имаме система, която да обвързва производството с продажбите. Тази система може да функционира и може да се разпространи в целия Европейски съюз. Читам, че комисията трябва да подкрепи създаването на селскостопански кооперации, за да се намалят разходите и да се увеличи конкурентоспособността. Трябва да има адекватен бюджет за изпълнение на целите. Това е нужно за финансиране на ОСП, които обаче да бъдат обвързани с резултати, за да се избегне спекулация. По време на, на криза много млади хора искат да се вземат с земеделие, но те се натъкват на редица трудности. Много трудно е да се управлява ОСП. Те трябва да чакат дълго време, за да станат собственици на земя да наследят земя, което създава трудности младите хора да развият потенциала си. Мисля, че Европейската комисия трябва да има по-гъвкав подход по отношение на младите фермини, да имаме политика за информирането им, като започнем още от училищата и университетите. Благодаря. Сега за една минута господин Николеско за минута и половина. Господин председател, господин комисар, искам да се присъединя към колегите, които подчертаха качеството на този доклад, както и съществуващия консенсус в Комисията по селско стопанство. Това е много амбициозен доклад. Той търси решение на предизвикателствата на нашето време. времено това е балансиран репор, доклад, който отговаря на нуждите на новите държави членки за да се възползват от ОСП. Аз настоявам а, да се запазват онези членове, които са свързани с архитектурата на ОСП, да се запазят двата стълба. Примахването на а, втория стълб а, би превърнал ОСП в политика, която няма да може да реагира на нуждите за по-добра конкурентоспособност на селското стопанство. Стълба, който е за селско развитие, ако бъде примахнат, няма да позволи на новите държави членки да развият селското стопанство. Трябва да има бюджет, който да е, е в рамките на сегашния. Трябва да се спазват най-високи стандарти за качество. Това е свързано с качеството на храните, които се потребяват в Европейския съюз. За да отговорят обаче на тези стандарти, фермерите се нуждаят от подкрепа. Финансирането на ОСП означава гарантирането на продоволствие, което е висококачествено за европейските граждани. Искам да приканя комисаря да отчете нашите позиции. Сега една минута, господин Декастро. Господин председател, господин комисар, колеги, през следващите години обща сълскостопанска политика ще се изправи пред сериозни проблеми, като устойчиво управление на обществените ресурси, осигуряване на продоволствена сигурност, екологични проблеми. Всичко това по едно и също време. Ние трябва да произвеждаме обществени блага и това означава, че селското стопанство придобива стратегическо значение. Изграждането на ОСП на бъдещето означава, че ние трябва да приемем предизвикателствата на бъдещето ние трябва да отговорим на изискването да произвеждаме повече храна и да замърсяваме по-малко. Трудна цел, която трябва да бъде постигната през следващите години. Комисията по селско стопанство, чийто председател съм, работи усилено. Господин Лайенс и докладчите в Сянка е, работ... представиха своя доклад Докладът според мен ще даде своя принос към дефинирането на политиката в бъдеще. Благодаря. Сега за една минута господин Елвард. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на Джордж Лайн за чудесния доклад. ОСП е изправена пред много предизвикателства и в разширен Европейски съюз е необходимо да водим политика, която да осигурява продоволствена сигурност. Също така ОСП не трябва да се ренационализира чрез финансиране. Обща сълскостопанска политика трябва да остане о... обща политика. ОСП през, в миналото осигури качествена храна на разумна цена. Европейските граждани и се радват на продоволствена сигурност, защита на околната среда и се оказва подкрепа за семействата. За да продължи да се усеща ползата от СП, тя трябва да получава подкрепа и следователно от добър бюджет. По-нататък прозрачността и съразмерността трябва да са важни характеристики. ОСП не трябва да товари фермерите с ненужна бюрокрация. Качеството на храната трябва да бъде изключително високо. Качеството на храните, които се внасят, трябва да бъде също като на храните, произвеждани в Европейския съюз. Благодаря ви. Господин Файмон, за една минута. Уважаеми колеги, дами и господа, най-голямата несправедливост при сегашната ОСП е тази, че финансовите помощи се разпределят неравномерно между старите и новите държави членки. Държавите, които се признаха 2004, получават 70% от помощите, България е, и Румъния само 40%, а старите държави членки 50%. Това е води до изкривяване на пазарните механизми. Е, фермерите трябва да са поставени на равна нога. Ето защо изменение 6 съдържа точно такова предложение и аз се надявам колегите да го подкрепят. Gracias, колега. Tiene la palabra por un minuto. Благодаря за една минута, господин Триантафалидис. Благодаря, господин председателю. Общата скостопанска политика беше създадена за да гарантира продоволствената сигурност в Европейския съюз. 70% от средствата бяха предвидени за земеделие, но сега земеделските разходи съставлява 30% от бюджета. Разбира се, това е свързано и с конкурентно способността и конкурентните условия. Предвид кризата, която оживяват сега фермерите, средствата ще бъдат ам, съкратени. Ам, целта на ОСП а, трябва да е следната да поощрява е, един модел, който да е в полза на фермерите. Въглеродните емисии, промените в климата могат да бъдат намалени с помощта на едно ефективно замеделие. Благодаря ви. Un minuto para señor Аню. Господин Агню има думата за една минута. Господин председател, аз проявявам интерес като работещ фермер. Плановете за, ОНЕ, за реформа на АСП трябва да бъдат достъпни. Член на НП гласува срещу своя доклад в комисията. Може би това дължи на факта, че в днешния, в днешния економически климат втория стълб отклонява средства от фермерите. Докладът поставя много силен акцент върху климатичните промени, но в крайна сметка резултатите от прилагането на методите, предложени в доклада, могат да доведат до тъкмо обратни резултати. Животновъдите може да трябва да прилагат по-скъпи храни ако искаме ОСП, нека тя да подпомага фермерите, а не да им пречи. Благодаря. Една минута за госпожа Еранс. Благодаря. Дами и господа, през следващите няколко месеца ще се водят разисквания по новата ОСП. Важно е да се постигне добро споразумение. Това не беше възможно по време на Испанското председателство, но дискусиите трябва да продължат, за да се ангажират държавите членки с силна ОСП в бъдеще, с адекватен бюджет, който да отговаря на нуждите на 27-те държава членки, както на новите, така и на старите. Видяхме какво се случи през 2005 поради липса на средства. Ние ще разгледаме жизнеспособността на сектора, който осигурява не само стоки, услуги, и по-неосезаеми като защита на околната среда, но и осигурява храна на европейските граждани. В миналото имаше някои недостиги и за това Европейския парламент трябва да настоява за гарантиране на продоволствените доставки, без да се отваря широко вратата за внос, както и да се борим срещу промените в климата. Благодаря. Вие говорихте прекалено бързо, госпожо Харенс, въпреки че се вместихте във времето. Беше много трудно да се следи, казва председателя. Искам да кажа това на всички, които ще се изказват от тук нататък, да имате предвид, че трябва да може да се следи това, което казвате на вашия език, както и на всички останали езици. Господин Лефол има думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя комисаря за участието му в дебата. Поздравявам и Джордж Лайн за извършената работа. За какво става дума? Селското стопанство, храната, околната среда са сред най-сериозните проблеми и в Европа, и в света. За какво става дума? Отказ от ренационализация на ОСП, запазване на бюджета, който да е на висотата на изискванията и очакванията, да направим така, че селското стопанство да осигури обществените блага. И на четвърто място регулиране и избягване на колебливостта на пазара. Това е задължително. Това е въпрос, по който трябва да постигнем допълнителен напредък. По-нататък, между втория и третия стълб. Онези, които защитават тази структура, може би са прави. В крайна сметка, когато водим бюджетната дискусия, първият бюджет е свързан с широки, с много разходи и може би има желание всичко да се прехвърли по-голяма част върху втория стълб, само че не бива да се допуска ренационализация. Ще приключа със следното. ОСП беше създаден тогава, когато се създаде Европейската общност. Ние сега сме в Европейския съюз. Председателят прекъсва оратора. Сега давам думата на господин Ашвард. Господин председател, господин комисар, в този променящ се свят е много важно обща сълскостопанска политика да продължи да се променя, за да съответства на промените, а не да си остане заготвена в миналото. ОСП може да изиграе изключително важна роля през решаването на въпроси, свързани с продоволствена сигурност, пазарна колебливост и е, промени в климата. Ще спомена три други принципа, които са не по-малко важни. Първо, трябва да разберем, че най-добрият начин да постигнем целите на ОСП е да създадем динамичен, жизнеспособен селскостопански сектор. Второ, ако искаме да постигнем тази цел, ОСП трябва да бъде по-проста, по-прозрачна и по справедлива. И накрая, господин председател, тя трябва да осигурява а, с, справедлива възвръщаемост. Искам да ви предупредя, че трябва да сме реалистични по отношение на очакванията, с които свързваме европейския бюджет. Средствата, които предвиждаме, трябва да се използват ефективно. Докладчикът представи чудесен доклад. Поздравявам го и с радост ще го подкрепя. Благодаря, колега. Сега една минута за господин Бафтън. Благодаря, господин председател. Бъдещето на общата сълскостопанска политика ще се фокусира в по-голяма степен с политиката за опазване на а, околната среда. Втория стълб се отнася именно за това. На фермерите ще се плаща за опазване на водите, за залесяване и прочее. Много е важно обаче да не се пожертва първия стълб заради втория. Много фермери могат да бъдат лишени с един замах от средства, от които се нуждаят. Трябва да има разумни альтернативи, но дали те ще получат такива альтернативи или пък ще бъдат наказани, ако не възприемат новата схема. Много общности а, зависят от земеделието. Сега, ако ние наблягаме само а, на а, въпроси, свързани с климатичните промени, това ще постави под заплаха на селското стопанство. Благодаря сега госпожа Гарсия Перес. Една минута. Благодаря, господин председател. От години общата селскостопанска политика прави усилия да се адаптира. Сега говорим за един постоянен процес на реформи. Господин комисар, доклада Лайен говори за селското стопанство като за стратегически сектор, който може да ни помогне да е, изпълним стратегията Европейския съюз 2020. Ние се нуждаем от е, ОСП, която да е силна и след 2013 да отчитаме характеристиките на отделните региони, но да има и общ характер. Трябва да отчитаме колебливостта на нашите пазари, Европейския съюз да поеме нужните ангажименти в международен мащаб, да имаме стабилен доход за фермерите, преките плащания трябва изцяло да се финансират от общностния бюджет. ОСП се нуждае от адекватна част от бюджета за да може да отговори на предизвикателствата. Говорим за периода след 2013. Не искаме да има нови съкръщения, защото ако има такива съкръщения, ще се намали ефективността. Нашите фермери се нуждаят от полагане на повече усилия, да се адаптират към промените, които предстоят. Преходните периоди трябва да бъдат реалистични. Искам да отдам дължимото на свършеното от господин Лайен, както и на докладчиците в Сянка. Мисля, че доклада сега заслужава подкрепата на парламента и така ще се избегне несигурността, от която се опасяват европейските фермери. Председателят, колеги, имаме проблем. Има 23 колеги, които заявиха, че искат да участват в частта за спонтанни изказвания. Знаете, че правилата позволяват 5 души да вземат думата в тази част. Освен това, ние ще отделим 47 минути. Вече обаче сме изразходили 59 минути. Все още не сме чули заключителните думи нито на комисаря, нито на докладчика. Това е изключително важен дебат, това е важна тема, изключително важна, за това, и много хора проявиха желание да се изкажат. За това, поради тази изключителност на темата, ще отпусна възможност да се изкажат 10 души. Първо, господин Калиновски. Благодаря, господин председател, господин комисарио. Ние изходихме от това, че размера на финансовите помощи трябва да бъде определен. Ние се опитваме да не разделяме държавите членки на стари и нови. Ние сме за такива финансови помощи, които да модернизират селските стопанства, така че а, земеделците да бъдат поощрени да инвестират в а, своите стопанства. Тук става въпрос и за гарантиране на продоволствената сигурност. Регулирането на пазара а, трябва да бъде оставено. има думата. Благодаря. Господин председател, искам да поздравя докладчика, докладчите в Сянка и всичко, които работиха по този много важен проект за бъдещето на ОНП. Европейската общност трябва не само да гарантира продоволствената сигурност, да се бори срещу климатичните промени, да засили научната дейност. ОСП трябва да осигури перспектива и стабилна основа за екологосъобразно селско стопанство. Трябва да гарантира и добро функциониране на пазара аз мисля, че е задължително да се запазят двата стълба на ОСП. Първия стълб трябва да е достатъчно здрав, за да се осигури справедливо отношение към всички фермери. Ораторът прекъсва. Благодаря, господин Бове. Искам най-напред да благодаря на нашия докладчик Джордж Лайн, с когото работихме много добре. Искам също така да кажа няколко думи за това, че ние сме изправени пред а, факта, че Европа е нетен вносител на сълскостопански стоки. Ето защо Европа трябва да може да осигури прехраната на своите граждани. Днес ние трябва да информираме ОСП по няколко причини. ОСП е несправедливо от економическа, социално-екологична гледна точка, от економическа гледна точка Фермерите получават плаща в основа на производството. Освен това има несправедливо разпределение на средствата от екологична гледна точка. Ни трябва ОСП, която да опазва почвите. Председателят прекъсва. Думата има господин Вандален. Voorzitter, kort samengevat eh, geldt voor het landbouwbeleid. Господин eh, председателю, в eh, рамките на ОСП трябва да е, трябва да се съвместят по-малко пари, повече е, земя и повече производство. Хранителните продукти са важни. Те ни се осигуряват от фермерите. Трябва да се гарантира в следващ, през следващите десетилетия продоволствената сигурност и хранителните продукти да са с високо качество. Трябва да се опази околната среда и трябва да има хуманно отношение към животните. Това са блага, за които фермерите не биват поощрявани чрез пазара винаги. И по този начин се отваря една дупка. И искам да кажа, ако не се а, окаже подкрепа, няма да могат да бъдат постигнати много целите. Благодаря. Господин Паска има думата. Всички си уведомиме, че сполучна полноспадарска политика Европейския Ние всички осъзнаваме, че ОСП е много чувствителен, сложен въпрос. Продължаването на прилагането на историческия принцип за субсидиране на земеделието дори след разширяването доведе до диспропорции при разпределението на финансовата помощ за фермерите. Трябва да имаме обективни, справедливи критерии, да се създадат нужните условия за добра конкурентоспособност на фермерите помощата трябва да се разпределят равнопоставено. За това е необходимо да се подкрепи изменение 6 на доклада, за да се въведе повече справедливост в механизма за подпомагане на селските стопания. Благодаря. Сега искам да дам думата на госпожа Вертман. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. ОСП има нужда от една кохерентна рамка. По този начин ще бъде а, добре за цели Европейския съюз. За Австрия втория стълб от изключително значение, тъй като са включени инвестиционни програми и екологични програми. ОСП стои пред големи предизвикателства. Населението ще се покачи световен мащаб на 9 милиона. Разбира се, измененията в климата ще доведат до засушавания и недостиг на вода. Ето защо трябва да се работи съвместно не само на европейско ниво, но и на глобално ниво. Благодаря ви. Благодаря. Господин Кели. Uh, Днесната дискусия беше много насърчителна от много гледни точки. Насърчава младите хора да се занимават с земеделие. Това е много важно. Не трябва да има ренационализиране на ОСП. Комисаря каза, че ще се запазят двата стълба, защото без първи стълб няма да има нужда от втори а, стълба. Както каза госпожа Доц, трябва да дефинираме какво имаме предвид под справедливо, като отчитаме а, разходите а, и покупателната способност, които са различни. А, господин Лайн също а, се позова на историческата база това е важно за фермерите. Те трябва да знаят какво да очакват, за да не бъдат изправени пред спекулации и да разчитат на историческия модел. Надявам се тези въпроси да бъдат отчетени от комисаря, колкото е възможно по-скоро. Благодаря. Сега искам да дам думата на господин Марк Тарабела. Господин председател, господин комисар, искам да благодаря на колегата Джордж Лайн за чудесния доклад. Амбицията за реформа в ОСП е свързана с това тази политика да продължава да изпълнява своите цели. Ние искаме да осигурим по-справедливо разпределение между държавите членки и да се използват по-рационално средствата. Трябва да се предвидят механизми за осигуряване на сигурност на продоволствието. Докладчикът правилно подчертава предизвикателствата, пред които сме изправени, както от економически, така и от екологичен характер. Реформата в ОСП трябва да отговори на очакванията на гражданите. Председателят прекъсва дум, думата, давам думата на господин Силвестрис. Благодаря. Благодаря, господин председател. ОСП е важна политика и тя ще продължи да бъде такава и по отношение на създаването на работни места с 20%. През последните години са намаляли работните места в този сектор. Ако искаме да се увеличи заетостта, ОСП а, трябва да получи повече инвестиции, за да има достатъчно ресурси, които да гарантират устойчив растеж. Трябва да гарантираме поне същото ниво на финансови ресурси, каквито бяха на разположение в миналото. Искането на Европейския парламент обаче, господин комисар, не е да се предоставят същите по размер ресурси, а да се увеличат, защото не можем да отхвърлим, да нахвърлим ресурсите, с които а, разполагаме сега. Те не са достатъчни, обаче и трябва ни значително увеличение. Трябва да се а, учете нуждата от гарантиране на адекватен доход на фермерите. Господин Алвес е последният оратор в този кръг. Благодаря, господин председателю. Ние сме за една обща селско-стопанска политика, която да е ам, в подкрепа на а, нашите граждани. Тази ам, обща селскостопанска политика трябва да бъде разпространен и развит в всички региони в Европейския съюз. Трябва да окажем подкрепа на земеделските стопани, за да могат те да развиват едно устойчиво земеделие. А, искам да кажа, че португалските фермери а, са а, ощетени. А, поради е, географските особености тогава това не беше съобразено и а, е, това се отрази и върху земеделските пазари в европейски мащаб. Земеделието трябва да е продуктивно, е, трябва да осигурим хранителни продукти за нашите граждани. Председателя прекъсва оратора. Благодаря. Аз имам 30 колеги, които имат желание да вземат думата. Чувате ли? ме? още 30 човека искат да вземат думата. И а, две изказвания а, по процедурен въпрос. Госпожа The... Процедурен въпрос. Знам, че мои колеги споделят моята тревога за спонтанните изказвания на членовете на Комисията по селско стопанство, които работят по този въпрос от самото начало заслужават да бъдат изслушани. Аз не можах да не можах да да хвана погледа ви, да привлека погледа ви, но много други колеги успяха да бъдат забелязани от вас. През цялото време ви гледам, госпожо Магинес. Винаги гледам вас, както и другите колеги. За съжаление, проблемът в момента е, че този, тази точка не е предвидена по такъв начин, че да се даде приоритет на членовете на комисията. Целта на спонтанните изказвания е нези, депутати, които успеят да привлекат вниманието на председателя да получат думата. Ние разбираме, че темата е много важна. Разбираме, че времето е разпределено между групите, така че всеки да получи по една минута, но всъщност всички говориха а, за по минута и половина невъзможно да се даде думата на абсолютни всички. Сега още един процедурен въпрос от господин Сега. Благодаря, господин председателю. Смятам, че имахте предвид мен. Искам да се присъединя към колегата преди мен. Благодаря ви, че сте толкова щедри. Вместо петима дадохте думата на 10, 10 човека. Темата е много важна. Има региони в Европа, които са особено застрашени. И а, това излиза извън рамките на комисиите. Проблемът не е разрешен с, що се отнася до процедурата за спостан, спонтанните из, изказвания. Не знам дали трябва един ден преди това или три дни преди това това да заявим, че искаме думата, за да може да дойде и нашия ред. Когато казвате, че само 10 ще вземат думата, то щеше да е по-справедливо, да, това да бъде по-структурирано, вие ще сте по-малко стресиран и а, разбира се, ние ще сме щастливи, когато се намери едно решение, което да е справедливо към нас, така че проявете разбиране към нас, както ние към вас. Благодаря, имате право, сър. но цялата идея да се привлече вниманието на председателя е действително субективно нещо. Всъщност, председателят няма очи като на влечуго, което на практика може да вижда във всички посоки. Иначе сте прав, че това е тема, която не е намерила разумно решение все още от бюрото на парламента. Например, госпожа Магинес каза, че членовете на съответната комисия трябва да получат приоритет. Мисля, че това е доста разумно предложение, но за сега не са предвидени по този начин нещата. Председателят на заседанието трябва често да взема решение, което го поставя доста често в деликатна ситуация. Има и колеги, които не следват правилата. Синята карта не може да се използва, за да поискате думата, за да привлечете вниманието на председателя. Синята карта се използва, когато искате да прекъснете оратор, който се изказва и да му зададете въпрос за 30 секунди. Има хора, които непрекъснато развяват синя карта. Може би трябва да проведем обучение, за да разберат всички по какъв начин се използва синята карта и каква е конкретната и цел. Тези, които искат да поискат да вземат отношение по време на спонтанните изкавания, можете да използвате бялата си карта или пък да вдигнете ръка. И така, мисля, че отделихме а, доста време сега в тия обяснения. Можехме да чуем още двама-трима оратори. Сега искам да дам думата на комисаря Чолос, за да коментира казаното от изказалите се до тук. Господин председател, не знам дали са били зададени много въпроси. Аз отбелязах унези, които утвърждават принципа, застъпен в доклада. Може би основното, което можем да извлечем от дебата е, че имаме нужда от политика, която да остане обща и че ни трябва бюджет, който да съответства на целите заложени в политиката. Бюджет, който да е реалистичен и да съответства на амбициите на ОСП. Констатираме, че се искат все повече неща от фермерите. Ето защо средствата, кои, с които разполагаме, трябва да се използват а, по по-рационален начин. Моят колега Левандовски е тук. А, а, и може би а, той ще се погрижи за това а, бюджетът а, за ОСП да бъде справедлив. За да може ОСП да постигне целите, трябва да се отчетат различията между различните видове селски стопанства в Европа. Трябва да се отчете спецификата, за да може е, селското стопанство да отговори на своите цели, не само да осигури храните, храни на пазара, но също така и да се е, управляват по-добре природните богатства, да се опазва по-добре околната среда, да се отчитат по-добре потребностите, свързани с е, развитието на селските райони. Също така всички размисли по бъдещето на ОСП би трябвало да доведат и до това младите хора да проявят, повече млади хора да проявят желание да се заемат със селско стопанство. Искам да отговоря на господин Кели за преките помощи. За да имаме по-справедлива и по-прозрачна обща сълскостопанска политика, е необходимо да дефинираме ясни критерии във връзка с целите. Ето защо историческите данни, според мен, не са ясен и прозрачен критерий ние трябва да сменим тези исторически критерии с много по-точни критерии. По този начин ще отчетем различната специфика на селското стопанство в различните части на Европейския съюз и ще използваме по по-рационален начин ресурсите, с които разполагаме. В заключение, ще кажа, че имаме нужда от обща сълскостопанска политика в Европейския съюз. Имаме нужда от ОСП за целия Европейски съюз. А, също така сълскостопанска политика, която да не пречи на други райони на света да развиват селско стопанство. Благодаря, казва председателят. Сега Приключихме дебата и ще дам думата на докладчика господин Лайн. Искам да го поздрави за чудесната работа, извършена от него. Господин Лайн, имате думата за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисаря. Искам да се спре на някои от основните теми, които бяха поставени от колегите по време на дебата. Нова стратегическа важност за КАП 2 стълба. Да, напълно съм съгласен с това се постави производство на храни в основата на ОСП. Да, за това става дума в ОСП. Всичко останало са допълнителни неща. За да имаме един рентабилен сълскостопански сектор, който да осигурява всичко, което е необходимо. Силен бюджет, разбира се справедливост между а, новите и стари държави членки при разпределението на средствата. Беше поставен въпроса много. Да, средствата трябва да бъдат справедливо разпределени. Стратегия Европейския съюз 2020 изисква ОСП а, и земеделието да участват в решаването на а, цели, но постигането на целите, а не да бъдат проблем. Господин Хозлинг а, Джим Никълсън, докладчиците в Сянка, се сътрудничихме отлично и мисля, че излязохме с един много силен доклад, който очертава ясна визия за това, как вижда Европейският парламент е, евро... общата съскостопанска политика след 2013 година. И това поставя парламента в силна позиция, когато дискутира тези въпроси с комисаря и с съвета по селското стопанство. Така че присъединете се към нас. Господин комисар, нека да реализираме заедно тази визия. С това приключваме разискванията по тази толкова важна тема. Искам да се извиня на тези колеги, които не можаха да се изкажат.